Скъпи колеги, откриваме, откривам заседанието. Първата точка е приемането на дневния ред, но преди това искам да ви кажа, че има две промени в дневния ред. Доклада на господин Гайер, точка 15 ще бъде гласуван последно по негово желание. Не, много ви моля, служете си слушалките, ако искате да ме чуете. Така че току-що ви уведомих, скъпи колеги, че променяме дневния ред. Господин Гайер, точка 15, помоли неговият доклад да бъде гласуван на последно място, тъй като той не може да присъства в началото на заседанието. И втората промяна е размяна на точка 10 и 11, тъй като госпожа Балцани помоли да дойде в 9.30. Така че ако нямате възражение, приемаме дневния ред с внесените изменения. Не виждам някой да възразява. Така че дневния ред е прият. Както обикновено, нашето заседание се представа по предава по интернет. Втора точка одобрение на протокола от 14 февруари и на протокола от 28 февруари. В края на, на заседанието ще четем, че протоколите са прияти. Ако няма възражение междувременно, точка 3 на дневния ред. Искам да ви обясня, че Решенията, които ще бъдат взети от координаторите, ще ви бъдат съобщени утре. Миналата седмица, на 16 марта, участвахме в второто заседание на Task Force за е, кръстосаното спазване и Информацията за това заседание ще ви бъде раздадена. А сега минаваме към точка 4 от днешния, дневния ред поглъщане на структурните и кохезионните фондове. Полуки, които следва да се извлекат за бъдещето на кохезионната политика, господин Майкъл Търър и бих помолила докладчика да вземе думата. Разполагате с половин час за обсъждане на тази точка. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Това е моя първи доклад И тази тема е от голям интерес за всички. Става дума за освояване на структурните и кохезионните фондове. Вече обсъдихме този тази тема. Разработих работен документ. Всъщност това все още не е доклад а просто упоменаване на някои проблеми, свързани с освояванията. Ние отдавна обсъждаме този въпрос. Този въпрос е широко обсъждан и в държавите членки, и в регионите. Става дума за 500 програми, така че е трудно да имаме обща картина на нещата. Разбира се, трябва да разполагаме с повече данни, с повече информации, за да можем да определиме същността на проблемите и да можем да сравним различните региони с цел да изработим една по-последователна политика. Трябва да разполагаме, както казах, с повече информация, с повече данни и за това бих искал да бих да поработиме с комисията, за да видим по какъв начин да ги обобщим. Разбира се, трябва да спазваме и сроковете, защото знаете, че са необходими тримесечни доклади. Разбира се, не, не може да... Аз не, жел, не желая и не на, настоявам за тримесечни отчети за операционните, оперативните програми. Но при всички случаи ние трябва да бъдем своевременно а, информирани за освояването на средствата, напредването на проектите и след това да обсъждаме а, проблемите с комисията, държавите членки и съответно съответните региони. Бих искал също така да привлеча вниманието ви с към добрите практики за 2007-2013 година. Тук също бих искал да спомена, че имах отлично сътрудничество с докладчиците в Сянка, но трябва все още да обсъдим начина по който да е, обработиме данните, да извършим съответните анализи. Е, става дума за е, период или по-скоро е, времеви график, който се препокрива и много много късно започнахме да работиме по документите 2007-2013, тъй като все още не знаехме дали трябва да разглеждаме средствата в рамките на N плюс 1 или N плюс 3, тъй като финансовата рамка все още не беше изработена. Същевременно има и национални правила, които не винаги съвпадат с правилата е, на общността. Това също предизвиква проблеми. Проблеми проистичат и от закъсненията. А да не, да не говорим, че някои правила не са съвсем ясни, точни и биха могли да бъдат обект на двояко тълкуване. А, също, Същевременно не е много ясно кой точно трябва да вземе решения, кой, на какво равнище се взимат решенията. Има прекалено много междинни нива и просто програмата сама по себе си е тромава. Същевременно се сблъскваме и с проблеми, свързани с информационните технологии, наличието на, на, на тези технологии, начина по който се извършва мониторинг и контрол, както и а, с съотношението и, и, и, и отношенията и връзките между осъществяването на програмите и контрола и по какъв начин да постигнем една по-добра синергия. Същевременно въпросът е и как да опростиме процедурите, да увеличиме ефективността и намалиме допустимите грешки. Weniger Същевременно трябва да потърсим начин за упражняване на много по-ефективен бюджетен контрол глобално, а не да се съсредоточаваме в и да извършваме подробни контроли на всеки един проект. И Разполагаме ли с достатъчен капацитет за контрол? Необходими ли са твърде подробни и инструменти за провеждане на контрола? Това води ли до спадане прага на допустимата грешка или брой или количеството на допустимите грешки и на грешките въобще? В заключение, мисля, че има възможност за по-ефективно управление на освоенията на средствата. Не мога в момента да дам някаква окончателна или а, изчерпателна оценка. Както казах, трябва да разполагаме с повече данни и информация от регионите и държавите членки. За мен днешното обсъждане е по-скоро един първи обмен на мнение. Още веднъж благодаря на докладчиците Сянка. Искам да чуя и мнението на депутатите от другите политически групи, но трябва да вземем предвид също и становищата на регионите и за това приканвам докладчиците Сянка да ми помогнат в този смисъл и Призовавам към добро сътрудничество с комисията и съвета. Благодаря и на секретарията, който много ми помогна за изготвянето на този работен документ. Благодаря ви. Благодаря, така както каза докладчика. Това е първо мена на мнения, на виждания. Бих искала да дам думата на докладчиците в сянка. Единия не е тук, но другия може да вземе думата. Okay. Imagine that my colleague Sofia Konishi will, uh, uh, is... Добре, е, моята колега не е Софи, но е Ламберт. Де, така, благодаря много за представените от нашия уважаем колега Михаил Тойрер е, <coughs> насоки мисля си, че няма смисъл особено много да разширим и увеличим дискусията, защото тя е първата по този въпрос днес. Но преди да разискваме бъдещата финансова рамка, е добре да отделим миналото от бъдещето, т.е. първо да проучим миналото, за да видим какви ще са раз поуките и след това да очертаем следващата рамка, защото това е от ключово значение. Има проблеми, както бяха и а, описани в общите насоки от нашия колега Тойрер. Така че е много важно в бъдещите дискусии да определим кои са онези мерки, които ще увеличат административния капацитет и онези, които Европейската комисия трябва да включи в партньорския договор с държавите членки. Така че на базата на обвързващи, законово обвързващи елементи, държавите членки да знаят, че трябва да предприемат абсолютно всички а, стъпки и мерки, които а, да ни предпазят от появата на ситуации като тази, в която се намират някои държави членки в момента днес. Мисля, че е важно да очертаем някаква институционална рамка, за хората, работещи в структури, занимаващи се с европейските фондове във всичките им варианти в държавите членки. А тези а, служители трябва да получават добри заплати, за да могат да, си, да работят добре и да са стимулирани да а, подпомагат по възможно най-ефективния начин да се освояват а, европейските фондове. А когато получава човек 250 евро на месец, а, борави с милиони, едва ли можем да очакваме от него или нея а, да <clears throat> си свърши работата много добре. Номер 3. Как да избегнем политическата намеса? Разбира се, че това е много важно, защото трябва да се направят необходимите крачки за освобождаване, а, извинете, за ограничаване а, и пресичане на възможностите за намеса. Следващото трябва да очертаем он, онези задължителни елементи, които касаят централното, регионалното и местното ниво на властите в дадена държава член, членка, защото има една тенденция, на склонност а, централ, на централно ниво всичко да се поема, ръководи, разпределя, а местните власти а, да се чувстват изолирани и всъщност пасивни а, потребители на спуснатото им от, средн, от а, централното ниво. А както каза и уважаемия колега Торер, важно е да се изработят онези средства и инструменти, които ще ни помогнат да разберем нещата в дълбочина, за да ги опростим и да ги направим по- достъпни. Защото продължава да е много сложно а, като структура, като администрация, онази част от държавната администрация в държавите членки, което се занимава с европейските фондове. Също така бих искал да спомена, че чрез измененията ще успеем да подготвим един доклад, който ще бъде вдъхновяващ и за нас, и за комисията, и за бъдещите ни дискусии. Благодаря ви много. Благодаря много, Виктор. Дам думата на господин Рой. Да, благодаря. А, Нашата колега, докладчик, също твърде късно получи информацията, за да бъде тук във влака и... Е. Така че бихме могли да продължим и дори да хвърлим поглед някъде а, към следващ следващата година или години по-скоро. Финансовите проблеми, какво направихте? Ми дадохме възможност да се направи едно съвместно кофинансиране от, обще, от публичния и частния сектор. Е, е, също така това ни дава възможност да установим по-точно каква, част, е, каква причина има част от средствата да не бъдат освоени, защото тези причини са важни като информация. Така че не, е, не е необходимо само да гледаме назад, т.е. на това, което е свършено до тук, какви грешки и така нататък, а да отпада. Мислим по въпроса какво може да се използва на за в бъдеще и това трябва да е начало на дневния ни ред си мисля. Някои държави понякога отвояват административния контрол, най-вече в бройки чиновници. Но как се отразява това върху резултата? Това често сме го разисквали. А, а, има, разбира се, държави членки, които са склонни да са по-скоро централизирани, отколкото децентрализирани. Но а, в а, някои моменти твърде децентрализирания подход не винаги добре работи. Нещо трябва да се говори за единната одитна схема и контрола, който е свързан с тази част. Може би в този момент са твърде много критиките, И е много важно, наистина, да се изработи добре доклада, за да на негова база да се създаде нещо ново, нещо ценно може би малко по-силен политически елемент ще е приемлив за нас. Благодаря. Хайдрали не е тук, така ли? Добре, Оджи Ласек. Нещо искате да кажете ли? Виждам и още нещо важно, което е важно за бенефициентите. Различните кон, контроли, които са, се извършват от различни институции, трябва да бъдат координирани. Държавата упражнява контрол, съответните власти, които осъществяват програмата, също упражняват контрол, така че трябва да има добра координация, за да няма преповтаряне на контрола. Няма и следващия докладчик Евгений Кирилов. Председател, докладът е навременен с оглед подготовката на бъдещите програмни документи и въпроса за освояването. Но проблемът с освояването съществува и в момента и тъй като сме на средата на програмния период, един анализ на актуалното състояние, както и предприемането на мерки, са все още валидни. Процентът на реално освоените средства всъщност не се знае, защото данните, с които разполагаме, са за сплатените средства, авансови и междинни плащания. Може да се установи разлика между средствата, които са изплатени на крайните получатели и тези, които комисията е изплатила на държавите членки. България е пример за това. Изплатените средства до сега са около 16%, а около 11% са изплатени на крайните получатели. Това означава, че има свободен ресурс държавите членки и той е различен и предстои да бъде освоен. Въпреки това, представените цифри са един ориентир и те показват тревожни тенденции – първо, освояването от фондовете средно за Съюза е около 22-23%, а сме в средата на периода. Второ, големи са разликите между първенците по освояване и последните. Това означава, че освен общи проблеми за всички държави членки, има и специфични проблеми, свързани с освояването в отделните или пък че общите проблеми имат по-силно отражение в едни, отколкото в други държави. Безспорно сложните процедури и неяснотите в законодателството както на европейско, така и на национално ниво са една от основните причини за забавяне на освояването и за допускането на грешки, което допълнително осложнява ситуацията. В тази връзка опростяването на процедурите продължава да бъде на дневен ред. За бъдещето ще е полезно да се установи Кое наистина помага за контрола и правилното освояване и кое е излишно и може да се пропусне? Един анализ на европейско ниво и национално би допринесъл да се установи кои правила наистина са важните и кои са вторичните. Ако комисията даде едни ясни напътствия към държавите членки, те биха били улеснени и при разработването на своите национални правила. В момента някои държави членки са направо стресирани от опасността да връщат пари обратно и затова са осложнили така вътрешните си изисквания, че постигат обратния ефект. Бенефициентите да допускат грешки и нередности не нарочно, а от объркване. Въпросът за административния капацитет също продължава да бъде належащ и докладчикът правилно отбелязва, че става дума за капацитета на всички нива навременно подготвяне и приемане на документите за следващия период също е важно условие, защото това ще даде възможност на държавите членки да се подготвят и да започнат без забавяне изпълнението на програмите. Мисля, че предишния период като че ли това не стана. И не на последно място не трябва да се забравя, че не само цифрите на разпределените средства имат значение, има значение и реално постигнатия ефект. Благодаря. Thank you, Евгений. Благодаря, Евгений. Госпожа Манеско. Благодаря ви, господин председател. Госпожо председател, простете. Бих искала да поздравя колегата Тойрер за тази инициатива. Според мен този доклад наистина е твърде навременен. Амбициозен доклад с оглед на това, че доста трудно се осъществява подобен анализ анализ на причините, поради които някои държави членки са постигнали добри резултати, а други не толкова добри. Подобен анализ е сложен, комплексен, и ние наистина се нуждаем от него, особено с оглед на следващите финансови рамки и също така до срока, който ни остава до изтичане на сегашния период. Държавите членки, които сега се намират в по-трудна ситуация, би трябвало да намерят решения, така че да постигнат по-добра усвояемост на средствата недостатъчния административен капацитет, прекалената бюрократизация, липса на въодушевление у местните власти са някои от тези причини. Но така или иначе ние трябва да намерим решение на тези проблеми. И до края на сегашния период, и за следващия период решения, като еднократни одити, общи правила за процедури управление на структурните и кохезионните фондове. Това са решения с силен потенциал. Така че отново поздравявам докладчика, пожелавам му много късмет. Благодаря много. Благодаря и последния изказващ. Сега може би Европейската комисия иска да вземе думата Николас Мартин. Госпожо председател, благодаря ви. Само искам да кажа няколко думи по коментарите. Ние приветстваме а, интереса проявен към тази тема. Произчетахме много внимателно работния документ и считаме, че той до голяма степен а, стига до заключенията, които и ние направихме относно усвояването на средствата, какви са факторите, които влияят и какво трябва да предприемем за бъдеще, така че има доста добро съвпадение на мненията, но има и някои неща, които би трябвало според нас да бъдат а, така подчертани. Става дума за програмите, които бяха продължени след 26, 2006 година и за които се казва, че има препокриване. И поради кризата, знаете, че някои от програмите бяха удължени с 6 месеца и това наистина доведе до още по-голямо препокриване и до, сро... до забавяне на сроковете за прилагане и осъществяване на нови програми. Проблема свързан с освояването е в регламента. Има механизъм N плюс 2, N плюс 3 и Съществуват всички необходими инструменти за насърчаване освояването от страните членките, от членки, защото в противен случай те просто вече няма да имат достъп до тези средства. последствие на кризата беше необходимо да се модулира инструмента N плюс 2, N плюс 3, но сега той вече ще влезе в сила в, така, в пълен капацитет и мисля, че това наистина ще бъде много насърчаващо за държавите членки. Що се отнася до освояването на кредите за 2010 година, вече на нашите кредити е, така виждаме, че резултатите са положителни и така сме свидетели на е, ускоряване на нещата на, по места. 22% е, е освояването на кохезионния фонд от всички държави членки взети заедно. Разбира се, има много големи разлики е, между различните държави членки, като понякога е, разликата е до 30%. Що се отнася до полуките, е, тук и в, в доклада има различни елементи. Други аспекти бяха повдигнати от изказващите се. И всички тези полки ще бъдат е, е, взети предвид, е, включително и възможността и необходимостта да се хармонизират критериите за допустимост на проектите. Ние също така сме, сме съгласни с казаното от оратора относно административния капацитет, е, стабилните условия за управление на а, е, проектите. Разбира се, това не винаги е възможно, но е важно а, е, натрупаният опит да бъде използван целесообразно и ефективно. И още нещо важно – което не е свързано пряко с правилата. Става дума за проследяването на проектите. В момента, в който новите новите проекти се приемат, да не почне точно тогава да се, да се, да, да, да се търсят е, изпълнители и така нататък, т.е. нещата да са подготвени предварително. Така че е, нещата не са едно, еднозначни, няма едно решение. Е, и разбира се, реакциите на различните държави членки са различни, но, но при всички случаи ние ще почерпиме полуки полки и ще вземем съответните мерки за изработване на правила, които естествено ще обсъдим с вас и също, времено ще работим и с държавите членки за намаляване е, последиците от рисковете на основата на вашия доклад. Благодаря ви. Но а, от името на колегите изразявам надеждата за една така официална и оценка за освояването на средства 2007-2013. Надяваме се, че това може да стане тази година или следващата година, след като разполагате с достатъчно информация, защото по този начин нашата дискусия ще може да получи известен устрем. Госпожо председател, ние в момента сме на етапа на приключването а, за а, прегледа на дейността за 10-та година и разбира се, там ще има представен анализ, резултати от него, които ще ни помогнат след това да доформим доклада, така че към края на април ще можем да дойдем тук в комисията и да привлечем вашето внимание към най-ключовите ключовите елементи на този доклад. Разбира се, това а, включва и освояването на фондовете в държавите членки. Благодаря. Към края на май а, ще имаме дискусия, така че ще е хубаво наистина през април месец да чуем какво имате да ни кажете. Имате думата сега, заповядайте. Да, благодаря. Мисля, че това е изключително важно. и че трябва да го проучим по-внимателно, но бих искал да направя две заключителни бележки, а именно, че работим по процедурата на член 50, така че и комисията а, по заетостта се трябва да бъде включена и ще трябва да обменим мнения с колегите, което означава, че трябва да изградим единно мнение с останалите колеги в Европейския парламент. Това е много важно. И второто, което искам да подчертая е, че искам да събера а, примери примери, така че ако имате някакви интересни случаи, примери, моля ви, обърнете се към мен. Да, благодаря. Разбира се, имаме и примери на е, отлично поведение финансово, така че и това трябва да се включва. Тези, които искат нещо а, да подготвят е, а, докладчика, моли да започнат от сега, за да не остане всичко да се прави в последния момент. А, сега, Ян Олбрихт, доклада за финансови правила, приложими за годишния бюджет на Съюза. Бих искала да предложа една малка промяна в процедурата. Обикновено правим а, така, даваме думата на а, докладчика, след това комисията и така нататък. Може би да дадем думата първо на комисията да започне с представянето на този доста сложен доклад. Комисията, както разбирам, отново е Николас Мартен, ще ни обясни най-главните и най-трудни сложни елементи, защото това е много сложен регламент. Да, благодаря, госпожо председател. Това, което ще се опитам накратко да направя е да обясна от гледна точка на кохезионната политика, как, какво ще бъде влиянието на предложените промени върху финансовия регламент във връзка с организацията на споделеното управление. За да направя всичко това, трябва съвсем накратко да обясна какви са краткосрочните а, организирани елементи за за да могат да бъдат постигнати резултатите такива, каквито са формулирани като очаквани. И така, 2007-2013. начина по който комисията планира нещата, за да а, бъдат а, осигурени всички тези елементи и тяхното функциониране, а, беше направено чрез на, е, чрез механизма за анализ и оценка. След това съответствието с а, на национално ниво се разглежда от комисия, която а, дава или съответно не дава зелена а, светлина на системата. Това се прави в началото на всеки програмен период – по време на периода на изпълнение на програмата има три ключови а, органа, които се занимават, е именно а, управленски орган, който се занимава с управлението на а, проекта и това означава включване а, в а, техните контроли, прегледи а, и а, съответствие на темповете, на структурата, която се изисква. На, а, освен това, трябва да кажем, че трябва да се надникне над рамото на а, ръководният орган, за да може да сме сигурни, че всички правила са, се спазват и всички квадратчета са попълнени. И накрая се подписва един документ, един лист хартия, който е документ ам, от проверяващия, казва, с което потвърждава, че всъщност е, е, смята разходите за целесообразни и казва да на комисията да ги изплати. И така, в края на процеса разглежда се системата както в управляващият орган, така и в контролния, така че да е постигната много висока степен на сигурност, че контролите работят на първо ниво. Това са трите, трите а, ключови органа, поне за сега. Тези резултати се предоставят след това на комисията. Първо, както казах, чрез а, подписа на документа от съответният а, служител на комисията и след това се попълва и и това дали а, мнението на аудиторите, както е записано от съответния одитен орган, е наистина съответстващо на ситуацията или не. След това периода на прилагане. Извършват се всички необходими а, действия, след което а, с, и сметките се а, ощетоводяват и се дава пълния окончателният отчет за оценка. Ключовият член е член 56 броя на много важни елементи в него са <clears throat> а, три. Първо място, че трябва да има един единствен а, управителен орган за всеки отделен фонд. А що се отнася до отговорността и отчетността отново на менеджерско или управленско ниво, а се подчертава, че трябва да има само един орган. Второто процес на акредитация. Всяка държава членка авторизира съответни капацитети и ги натоварва с ролята да извършват тези задължителни действия. В началото на програмния период се изисква, разбира се, повече усилие, но това не означава, че контролирането не се извършва през цялото време. Защото акредитацията може да бъде оттеглена или изобщо иззета. След това има и още едно, един инструмент, а именно документ, предоставянето на документ, а, който се нарича а, годишен, годишна управленска декларация и съответно се получава потвърждение на разходите, които са включени в именно тази част от сметките, дали са извършени законосъобразно или не. Що се отнася до коректността на данните, до ефективността на използването на ресурсите, трябва да кажа, че те също се проследяват на всички нива. Четвъртото е, че годишните отчети трябва да бъдат предоставени. Освен това, декларацията, за която току-що говорих, и също мнението на аудиторите всичко това събрано, събрано заедно улеснява взимането на решение по отношение на освобождаването или не, само и единствено на базата на коректното водене на сметките и прецизното им проверяване. Всяка година също така се е, изготвя и един годишен обзор, който включва от доклади относно промените в състоянието и съдържанието. На първо място мога да кажа, че вместо да имаме трите органа, за които говорих до сега, можем да елиминираме сертифициращият орган и да останат само два. Управляващ орган, който се занимава с програмата и да провежда всички контроли на първо ниво – и на базата на това да се предоставя декларация за разходите на комисията, за да може тя съответно да ги одобри и а, разпореди да бъдат изплатени. Просто една от промените е изваждането на сертифициращия орган. Второто е, че ще се премини към нов вид система за акредитация – тя не е много различна от предишната, но по-добре по-добре е само а, на а, едната част да бъде оставена самостоятелно, вместо и трите. Акредитиращият орган в държавата членка може да носи отговорността и а, за надзор над а, другият контролиращ орган. Това е втората промяна. Третото е, че предоставянето на годишна управленска декларация ще се осъществява на регулярна а, поетапна база през годината. Верно е, че веднъж в годината ще се предоставя, но а, а, законосъобразността и правилността на воденето на сметките ще се проверява на периоди през годината. Ако може съвсем накратко да каже и какви са ползите от тези промени, а може би също така и да посоча някои от евентуалните рискове. Що се отнася до ползите, да не забравяме, че това ще означава а, система, която трябва да може да се прилага и към кохезионната а, политика също към гаранциите по първия стълб и развитието на земеделските райони. По отношение на осигуряване на правилното отчитане, това ще е подобрение за да не се размиват отговорностите. По този начин един единствен орган ще издава, ще подготвя и а, предава годишната управленска декларация и това ще означава и отговорност, и яснота по това, което се включва във въпросната декларация. Така ще станат по-конкретни и отговорността, и отчетността. Управленският орган ще трябва да подписва лично документа, за да е сигурно, че гарантира правилното провеждане и функциониране на контролите и съответно в крайна сметка ще се подписва а, генералния директор, съответно в комисията под тази годишна управленска декларация. Що се отнася до годишния а, клирингов процес, а, той има а, силната страна да а, бъде доста прозрачен, но тъй като в края на а, периода, това са периоди от 9 години обикновено, а, се изисква още по-голяма степен на прозрачност и се открива по, същ... по този начин и пътя а за скъсяване на процедурата между бенефициента и сумите или фондовете, които достигат до него. Ето защо в нашата политика влизат изработването на правила, в които да се включва стрикни а, на времеви периоди и да се фиксира тяхната продължителност, за да се скласи във времето този процес. Що се отнася до рисковете, мога да кажа, че е един от проблемите, които изкачаше при дискусиите с държавите членки, е, че през последните години са правени сериозни инвестиции, за да започне да работи системата в съответствие с аранжиментите за новия отчетен период. Направили са оценка на процесите си, били са аудитирани от нас, направили са съответните промени в съответствие с препоръките, които са им били формулирани като резултат от одита. И така, промених всичко, те съответно са променили, за да спазат инструкциите. И сега, ако променим процеса, промян, програмата, промяната ще е толкова голяма, че се трябва да започнат да изграждат всичко от начало. Това обаче е риск, който изисква от нас да не преминаваме толкова лесно от една архитектура а, на контрола към друга. Усеща се едно чувство за поемане на твърде голям риск при нарастването на административния а, персонал или по-скоро тежестта от а, него. А освен това, продължаващата роля на кредитиращия орган изисква и разглеждането на различните пластове, които неминуемо ще се получат. трябва в баланса да има, разбира се, и непредвиде, т.е. предвидени а, разходи, които да могат да бъдат а, а, поставени в равновесие с приходите. Разбира се, ще трябва да се разглеждат тези въпроси а, между Генерална дирекция за етост и а, останалите, за да се разискват въпросите, които а, така изкачат от, а, по време на развитието на ситуацията и е, за да можем да правим съответните адаптации. Но това, което виждаме е, че не се прави, няма нужда да се правят някакви много големи като мащаб или значение а, промени. Има, разбира се, промяна, а, но тя е много голяма, защото а, за всеки път а, се публикува едно листче, две лищета, а, а не повече. Увеличаващата се роля на кредитиращия орган е, трябва да се подчертава, защото когато държавата членка отго... започне да отговаря за надзираването работата на управленският а, е, орган, то тогава ще трябва да, оттег... да се оттегли акредитацията. И накрая искам да кажа, че а, уверението, което получаваме от държавите членки и най-вече от одитните органи, тази увереност лежи на базата на разходите, които са съответно проверени на базата на, общо, на общностния документ. И тогава имаме висока или достатъчна степен на сигурност. Когато става въпрос за плащания в рамките на финансовата година, ние проверяваме колко сме изплатили, да кажем, на, на половина година или на три месече. И по този начин, а, като че ли доста повече ни се улесни работата, защото има една сигурна връзка между комисията и държавите членки. Аз, госпожо председател, бих предпочел да спра тук, защото, както а, мисля, че стана ясно, мога в много по-големи подробности да навлеза. Благодаря много. Искам да кажа на колегите, че господин Наклан е заместник председател на Комисията по кохезионна политика. Джан. Сега, Ян Олбрихт. Благодаря, госпожо председател. Това е нещо, което ние не обсъждаме много често тук, защото този документ има по-скоро бюджетен характер и не е толкова регионален характер. Това го казвам на основата на опита си от 6 години тук. Второ, проблема изглежда извънредно сложен, защото от самото начало се питахме дали ние като европейска институция трябваше да вземем някои от членовете и да ги изменим или да направим изменения във всички членове. Комисията обаче направи предложение през 2010 година и предложи на Европейския парламент да подготви становище в рамките на процедурата за съвместно законодател... съвместни законодателни решения. Комисията по бюджет и Комисията по бюджетен контрол работиха по въпроса и е, сега имаме два работни документа. Един е от госпожа Геслер от е, бюджетната комисия и господин Ревелини от комисията по бюджетен контрол. Сега ние внесахме първо предложението на комисията, след това а, изслушахме становището на парламента и тази на държавите членки. Тези три заинтересовани или участващи в процеса страни се сблъскват с много трудности, защото е много трудно да се постигне споразумение и да има някакво разбирателство. Про... Проблема не е само, не е свързан само с регионалната политика, но с цялата финансова система, включително и с управленията на а, плащанията и включително така нареченото непряко управление. Още в самото начало комисията предложи упростяване на системата, нещо, което така една обичайна практика, която обикновено обаче завършва с осложняване на цялата система. И въпросът беше също така да се уточни ролята на Европейския парламент в цялата тази система. Значи ние предлагаме упростяването на цялата процедура, да се, пре, да се от, уточни ролята на парламента и да, са, да се преуточни и да се очертае ролята на комисията и на държавите членки по силата на а, Лисабонския договор. Тоест да се уточни точно каква роля играе всяка една институция. В рамките на това предложенията всъщност касаят повече от 200 члена включително ролята на Европейския парламент, допустимата степен на риска и, допустим, и степента на допустимата грешка и обема на допустимите грешки. Какво, какво означава точно това и, как, и какви са мерките за управление на тези рискове? Аз сама, самият не съм економист, но доколкото разбирам и економистите не могат да се споразумеят и да постигнат консенсус на тази тема, включително и възможността Европейската комисия да действа гъвкаво, степента на гъвкавост и непрякото управление. Ние днес тук обсъждаме въпроса, свързан с непрякото управление и краткосрочното управление Колегите от е, Комисията по бюджета и бюджетния контрол не винаги обаче са съгласни с предложенията на комисията и отиваме към един много интересен дебат. Докладчиците на бюджетната комисия биха искали да се укрепи и консолидира ролята на Европейския парламент, да се преразгледа ролята на Европейската комисия е, и тази роля да бъде до известна, стема, до известна степен ограничена е, и, също, същи и същевременно да се види каква е ролята на трети страни, като например Европейската инвестиционна банка. Що се отнася до краткосрочното управление, нещо, което е точно важно, много важно за нас, бяха изтъкнати два аспекта. Според нас предизвикателството е, че че системата става все по-ефективна и все по-ефективна. Щом става по все по-ефективна, необходимо ли е да бъде променена тази система, ако тази система се усъвършенства? Ако ефективността се увеличава, ако степента на грешките, на обема грешки намалява, необходимо ли е въобще да променяме цялата система? Защото в крайна сметка е, целта е системата да бъде по-ефективна, а не да, да а, е, се откажеме от положителните резултати, които сме постигнали, защото Комисията по бюджетен контрол е установила, че резултатите са положителни. В такъв случай, необходимо ли наистина да се променя системата. В такъв случай необходимо е да се вземе едно политическо решение. Какво трябва непременно да бъде променено и какво не е необходимо да бъде променено. Второ. Трябва ли да стъпиме на а, съответния опит а, в а, другите в а, общата селскотопанска политика и да прехвърлиме в кохезионните фондове, след като не става дума въобще за едно и също. Дори днес докладчика, а, който а, отговаряше за освобождаването от отговорност, се съгласи да промени е, да смени понятията в регламента. Така, така че въпросът е какво общо има между тези две политики и какво може да бъде прехвърлено от едната в другото. Значи, първо, организационна структура, намаляване и упростяване броя на институциите, включително и акредитираните органи, Европейската комисия трябва да трябва да отговаря за акредитирането, а комисията смята, че всяка държава членка трябва да разполага с един акредитиран орган, който да, да отговаря за акредитираните е, структури, които ще управляват програмите. Значи, те ще бъдат акредитирани и контролирани от съответния орган за даден период. Като, акред, като акредитирането им може да, да им бъде отнето. Така че тук въпросът е как, как, какви ще бъдат взаимоотношенията между акредитиращия орган и акредитираните органи по същия начин, както подобни взаимоотношения могат да бъдат очертани в рамките на ОСП. Националната декларация. Търж... които Целта, мечтата на е, членовете на парламента е да има подобни национални декларации и те да бъдат възприяти от държавите членки, но това може и да не стане в такъв случай ние ще си останем с неосъществените надежди. Днес сме свидетели на това, че комисията е, е, цели да прехвърли много повече отговорности към държавите членки, които трябва да акредитират съответен орган, който да акредитира други органи, които да управляват програмите. А, проблема свързан с бюджетната с, финансовата, с, с финансовата а, година, бюджетната година. Какъв, а, да, в какъв момент трябва да спрат плащанията? А, комисията предлага 30 септември, като Значи бюджетната година или финансовата година да бъде от, септември, от края на септември до, сеп... до края на септември. Инак обаче бюджетната е, година на, ев... на европейските институции е от декември до декември или от януари до януари. Тоест, плащанията да приключат до края на септември и след това исканията за плащания да бъдат прехвърлени за следващата година. Така че мой, моя въпрос към комисията е това пък откъде идва? Откъде идва от ОСП? Защо? защото, доколкото знам, финансовата, финансовата година от септември до септември е нещо, което съществува в структурата на ОСП, а цел, целта е да има един по-добре, по-добър, по-съвършенен контрол и мотор. Така че, обаче, ако плащанията приключат в края на септември, това означава, че годишният отчет ще се оповава или ще взема предвид данни от 9 месеца само. Тоест, в годишния доклад ще, ще се отчита качеството на освояването и на плащанията до края на септември. Което означава, че комисията ще разполага с информация три месеца след приключване периода на плащанията. В момента този срок е една година. Тоест, комисията ще разполага с информация от по-малък брой месеци, но същевременно тази информация ще постъпва много по-бързо в комисията. Това ще това ще промени ли цялата система? На практика не. Просто ще промени качеството на а, процедурата за освобождаване от отговорност. Защото комисията комисията ще, получ... ще разполага с всички данни в края на декември, като тези данни ще покриват период до края на септември и следващ и съответната процедура за освобождаване от отговорност ще започне годината след е, покритата година. Значи, както казах, ме финансовата година ще свършва края на септември, бюджетната година края на декември. Та, аз с, значи, и с цел упростяване всяка държава членка трябва да има един акредитиращ орган, кой, е- кой, който ще отговаря за акредитирането на другите органи и който ще ги контролира. Който ще дава разрешителни и ще сертифицира органите, които ще управляват програмите и, които, и който ще управлява контрол върху качеството на плащанията. Така че на практика пред, Предложението е да се вземат е, някои и приложат някои елементи от ОСП, а не изцяло. Благодаря, Ян. Докладчиците в сянка ще вземат ли думата? Господин Гар, господин е, Мен, Франсуа Алфонси. Благодаря, госпожо председател. Наистина, смятам, че имаме три цели. Всъщност, най-доброто упростяване е приемствеността. Има нещо съществено и то не винаги се улавя. На второ място, е, ефективността е, на е, съответните средства и бъдещите политики на парламента – се нуждаят от съответните регламенти. И накрая необходимо е, защото това знаят всички, които се сблъскват с е, Европейската администрация, да се разполагат с по-прости процедури, съобразени с целите на всяка тема е, и правилата всъщност са едни, е, трябва да има пропорционалност съобразно е, отсъпването предоставените средства. И е, трябва да има документ, в който да е описан този е, лостов ефект. Но когато се изменя регламент, не трябва да забравяме, че за бенефициентите наистина е много трудно а, да се запознаят в най-големи тънкости, трябва да се обърнат към по- а, информирани и съответно обучени лица, които да им помогнат. А, тоест, да, на реформата, но не и внимавайте с прекалено много реформи. Благодаря. Следващия оратор Маркус Пипер. Благодаря ви. Един въпрос имам към комисията, както и на докладчика Ян Олбрихт. Винаги съм смятал, е, че има проблеми в някои държави членки, въпреки че е подобрена общо взето системата, в едни в някои държави има затруднения. По отношение на акредитацията и сертифицирането, комисията трябва да бъде по-отговорна. Така че съгласен съм с единия орган, който да носи отговорност, но това е свързано и с някои притеснения. Да речем дадена държава членка, за която е ясно, че неправилно поведение е възприела многократно, за да въведе съответна система за сертифициране, това не е много и ясно. За мен бих искал комисията да има много по-ясна позиция по този въпрос. Още нещо. След като е акредитиран определен орган, трябва той е, да а, е, разполага с по-голяма отговорност и а, е, да а, се осъществят по-многобройни проверки а, там на място а, при а, тези, които разходват средствата. Така че е, не е, да оттегляме нашата отговорност и да предоставим пълната отговорност на държавите членки. Е, това би било крачка назад спрямо сегашната ситуация. И това ще доведе до многобройни дискусии. Благодаря, Маркус. Следващия оратор. Аз също се постарах да разбера, да вникна е, дълбочина на посоченото в този доклад и имам е, няколко въпроса също. Съгласна съм с това, което каза Маркос Пипър. А именно, че Комисията като че ли отстъпва малко от своите отговорности по този въпрос и въпроси, подставени от тя. Ако нашата комисия се обърне към Европейската комисия по отношение на 12%, има проблеми с тези 12%, как реагирате вие на това? Аз мога да си представя нещата наистина. Имам чувството, че няма система за контрол, която да се прилага от комисията. А наистина трябва да се осъществява такава надзорна дейност за разходването на европейските средства, на европейските данакоплатци. Но е много трудно да се облегчи бюрократ прозрачността и да се поеме по-малка отговорност. Мисля, имам усещането, че комисията тук като че ли малко се измъква и да, добра идея е по принцип да се облегчи а, бюрократично нещата, но има а, възможности за въвеждане на а, съответен механизъм за контролна дейност адхок. Така че тези, които разходват средствата, трябва винаги да са на штрек. А мисля, че точно тази възможност не беше посочена. Още нещо. Има някои елементи, които остават сянка. Каква е ролята на регионите, например, в тази система? компетенциите е, предполагат е, централизирана система и как стоят нещата с регионите в тази система. Как е, ще използваме финансовите инструменти, които в бъдеще ще се използват във всички фондове? Не мога много да си представя на практика как ще се осъществява това. Тоест, в предложената система липсват цели звена. Освен това, как ще управлявате трансграничните проекти? Ако всичко на равнище контролна дейност се предостави изцяло на национално равнище ще има европейски управляващ орган за тези проекти или т.е. ще трябва да се създаде още един управляващ орган. Т.е. структурните фондове и националните програми, а регионалните програми остава да стои въпроса, кой ще ги управлява. Наистина сериозно трябва да пристъпим към тези въпроси и се нуждаем от отговор. И аз не съм убедена, 100% не съм убедена. Разбирам е, каква е целта, упростяване, но съм е, съгласна с изказаното от колегите, е, че всъщност комисията прехвърля тази отговорност на държавите членки, а на нас парламентаристи ни казва, вие ще бъдете натоварени с упражняване на контролни функции на държавите членки. Благодаря ви. Господин Ван Нистелрой. Да. Има различни равнища в Европа, регионално, национално. Има автономни е, области, след това европейското е, ниво. Наистина задачите трябва правилно да бъдат разпределени между тези различни равнища. Но по отношение на акредитацията, която се извършва от, на национално равнище, Идеята е държавите членки да управляват своите грешки, но на практика дали ще стане така? Аз бих искал акредитацията да се извършва от комисията, от Европейската комисия на европейско ниво – ако някои органи не се не спазват правилата, тогава няма да бъдат акредитирани, ще им бъде отказана акредитация. Важно е да се спазва главната, основната цел. Освен това, оценката на извършеното се извършва на национално равнище. Това, вероятно, е нещо конструктивно, но това, което каза Ян, между програмите управлявани на национално равнище и е, тези, които е, се управляват споделено. Не трябва всичко да се смесва, защото това може да доведе до сериозни грешки. Споделеното управление е нещо специфично. По отношение на процедурата, в момента се води дискусия по финансовите правила. свързани с нашата работа, нашия начин на работа. А защо, защо не се позоваваме на член 50 и разширената процедура? Мисля, че това заслужава да бъде обмислено. Имаме становище, но не отива да достатъчно далеч. Може би председателката също ще изкаже своето становище, как ще се развият нещата в бъдеще. Някой друг иска ли да вземе думата? Ако не, искам да, да задам три въпроса на Европейската комисия и по-скоро на Ян, но Ян, ако иска, разбира се, да отговори. Първо, какво ще стане, ако в случай на териториално сътрудничество. Въпросът, който беше повдигнат от Елизабет II. А, вие, Николас, сте, сте отговаряли за оценка на съответствието тя е една тежка процедура, сложна процедура. Доколко може да се оповаваме на тази процедура и да тя да ни служи за бъдеще? И, вто, и трето, кога Европейската комисия ще има възможност комисията да оцени дали цялата система за контрол и осъществяване от, държа, от държавите членки функционира правилно. Не знам първо на Николас ли да, да въпроса или после... Не, аз после мога да реагирам също. Първоначално останах с впечатлението, че това е отговорност на делегацията и съответно на държавите членки. Но си мисля, че всички тези елементи трябва да бъдат споени и направени по едно и също време. Ако искаме да упростим и да намалим броя на институциите, това не може да е отделно от всичко останало. Значи проблема не е намаляването на броя на институциите, а начина по който намаляваме броя на стъпките при акредитацията. И така, дали си, това ще стане на а, на централно, а, областно или местно ниво зависи от държавата членка. Въпросът е, ако имаме акредитирани органи, които отговарят за оперативните програми, а, да правят, да извършват акредитация. Какво означава всъщност акредитация? Това не е само решението, но и продължаващия за дълъг период от време процеса на контрол. Процеса на контрол и мониторинг на извършеното от държавите членки. Значи, ще има един специален орган, който в Брюксел, който ще наблюдава и контролира 200 акредитирани а, органа. Ми, струми се, че нещо малко стана по-сложно, отколкото а, го бяхме предвидели, отколкото е нужно. Въпросът е дали Европейската комисия всъщност иска да се оттегли от полето, от игралното поле. Или кой е момента, в който комисията извършва своите проверки, дали нещата се извършват правилно или не. Значи първо имаме акредитацията, която се извършва от държави, в държавите Шенки. След това акредитация, проверка на всички плащания и накрая декларация а за управление. Годишната декларация за управление. Това не е приклю... приключен процес. Е, изпраща се подписано и комисията го приема, след което обаче, ако нещо тръгне накриво, т.е. не е така както е предвидено, тогава нещата могат да бъдат много по-сериозни, а, а именно за взимането или присвояването на правата акредитационните. И в крайна сметка това ще бъде положено в основите на отговор... отговорностите на комисията. Така, кой ще поема отговорността? А ако ние се намесим спрем на а, спрем парите, а, дали ще разберем съвсем ясно и точно кой е злоупотребил или ги е използвал неефективно. Но ми се струва, че комисията иска да има една много ясна ситуация и ясни отговорности, за да могат да бъдат обвинени съответно държавите членки и техните контролиращи и кредитиращи органи. Никола, моля. Да, благодаря. Госпожо председател, осъзнавам, че имаше сериозен пропуск в моите уводни думи. Но това го направих просто защото не исках да говоря твърде дълго. Но и, какво ще се случи в държави... Аз разказах какво ще се случи в държавите Шенки, обаче не а, се концентрирах върху развитията в, в комисията. Така, нека да започна казвайки, че няма ни, а, изобщо и а, мисъл за това да бъде а, отслабена или свита ролята и позицията на комисията по отношение на контрола. На второ място, тъй като комисията сега вече разработи съвсем ясна стратегия, а, трябва да кажа, че това, което можем да направим е да се приложи на практика единния одитен подход. Това, което сме научили в продължение на много години, че комисията не може а, да поеме а, цялостната отговорност а, за аудитирането на сметките на всички държави членки, просто защото а, те а, го правят по различен начин. И за това е задължение на всяка държава членка да предостави унифициран или еднакъв образец с попълване на отделните елементи. Значи ще има одитно мнение или мнение на одит от една страна всяка година от всяка държава членка и а, второ годишна м, управленска декларация. Т.е. трябва да бъде извършен определен обем работа, за да може съответно да получи зелена светлина тази работа или отчитането на тази работа. Що се отнася до одитният труд, а, ние проучваме на годишна основа а, как се променят нещата, за да сме сигурни, че се върши работата висококачествено и че може да се разчита на тях. Е, Очертах така системата като цяло, но си мисля, че а, одитното мнение е от ключово, ключово значение и по този начин ние сме доволни че одитното мнение е съответно одобрено от Европейската сметна палата или аудитори. И така по същество ролята на комисията няма да се промени. Но бих искал само да упомена една друга роля, която поставя като че ли въпрос а, защото в процеса на оценка на съответствието за 7-13 година се разбра, че трябва да се предоставят на, информация за наблюденията ни и съответно да му дадем зелена светлина или не. Е да, обаче нието едно междинно плащане не беше осигурено, осъществено от тия двамата на като органи. В момента начина по който може да се приложи тази нова система е акредитация вместо оценка на съответствието. Това не е чак толкова трудно, но си мисля, че няма да има нужда да се открива отново процес на реакредитация или акредитация, а, така както имаше в пред, а, по правилата на предишната система. Ставаше въпрос за, за стотици хиляди, дори милиарди а, а, евро, обаче това са, все пак са ограничени а, средства. Ето защо а, смятам, че това е един по-добър и подходящ начин за ползване на собствените си ресурси. Е, и така трябва да адаптираме а, усилието а, за постигане на тази цел с а, спокойствието трябва да се, предоз... да се делегират някои права, а, за да могат да бъдат извършвани а, и от други органи и работата да върви по гладко и спокойно. Какво а, ще стане, ако нещата си се развиват както трябва? Годи... А, комисията натрупва година след година на знанието че е, има и такива, които ще бъдат аудитирани а, навън и извън а, средата си, но това означава, че трябва да се внимава с това да не настъпи свръх аудитиране, т.е. да не прекалим. Просто трябва да намерим най-пропорционалния подход, за да а, осъществим необходимите действия и в същото време да не прекаляваме. Нещо друго. Първо, във връзка с териториалното сътрудничество за 2013. Има си специализирани, т.е. специални подредби, тъй като има една система за общо управление на съвместни проекти. Може седалището на контролния орган да е в една държава членка, а, сертифициращия орган да е на друго място и в друга държава членка. Това разбира се не означава, че ще започне едно непрекъсто пътуване между двете места, а просто трябва да се организират потоците от информация така, че да не се налага подобно нещо. До известна степен елиминирането на сертифициращия орган вместо установяването на начини за контакт а, означава, може би, а, че ще трябва малко да се променят нещата. Единственият въпрос, който трябва да бъде разгледан отделно, е формули... формулировката на тази годишна декларация за управление. какво имам предвид? Че за различните области може би ще се налага да има малко макарно различаващи се елементи. Защото а, контролните органи а, могат да декларират това, което са извършили във връзка с техните специфични а, функции и работа и в същото време да проверят а, точността и пълнотата на отчетеното от някой друг. С други думи, не е чак толкова сложно тази нова система да бъде приложена. Други въпроси, които са свързани с, с оценка на съответствието, какво означава това? Акредитиращия орган ще изпитва много по-малко натиск върху себе си, например. Но като видим всъщност как се развиват нещата, виждаме, че оценката на съответствието, за, както започна в началото на програмния период, и се използва този а, подход за, като оценка на риска. И тъй като ние бяхме сигурни, че това, което е дадено а, на картата, а, всъщност е това, което е било извършено на практика. И така, една от причините да имаме а, по а, рисково ориентиран а, начин за оценка е именно поради това. Ние смятаме, че ако имаме един по-пропорционален елемент а, на участие, а, смятам, че а, проекта, по който го, работи, а, се, се работи сега, е подходящ. Бих искал да кажа нещо за тази отчетна година. Тя е малко сложна за обяснение без диаграмата, която да ви покажа и да ви покаже и времевата ос също така, но по отношение на нашата политика има някаква разлика във времето между разхода, направен от бенефициента и съответно плащането от комисията по това, по това разходване, защото а, между а, извършването на разхода и а, достигането му до комисията като отчет има един а, а, друг орган, който проверява целесообразността на направения разход и после а, процеса се удължава във времето. Ако видим, че а, процеса продължава по-дълго време, а, извън финансовата година, то ние тогава можем да разделим а, счетоводната година, да използваме счетоводната година да раздели този процес и тогава тези двама бенефициенти ще декларират това, което е, са направили като разход в онази му част, която вече е одобрена за направен разход и това ще бъде предоставено на комисията, а след двъщата част или другата част, е като след публикуването на одитното мнение във връзка с счетоводната или отчетната година, ще може да се отчете разхода, който ние ще възстановим през финансовата година. И това е един доста сериозен напредък, който можем да постигнем. Това обаче няма влияние върху процеса на отпускане на средствата или каквото и да е друго трябва да можем да покажем а, така да по-ясно какви са били причините и на какви основания ние сме а, взели едно или друго решение за освобождаване от отговорност и така нататък. Защото иначе изглежда неточно, а не можем в момента поне да го демонстрираме, да демонстрираме точността на този процес. Нещо друго, което искам да кажа по отношение ролята на комисията и нейното укрепване. Едно от нещата, което няма да бъде променено от финансовия регламент, а по-скоро заздравено, е да се въведат възможностите за прекратяване на жалби във връзка с плащания. И ето тук ние бихме искали да запазим строгостта на режима, защото тога, това ни дава възможност да се фокусираме върху онези черни овце, онези малцина, които а, не могат да установят и започнат да използват ефективни системи. Така че ние искаме да запазим и укрепим даже още инструмента, който ще продължи да ни дава възможност да спрем парите, а за онези, които не ги ползват съответно. Или когато управленско е, ръководния орган не предоставя онези експертни мнения, подкрепа, а, които са необходими на съответните бенефициенти. И тогава държавата членка ще може а, да има за, а, правото а, да а, прехвърли мандата от един орган, който не му успява да се свърже, на друг, който може. Ако не, се казва да, добре. Вече няма да сте акредитирани и след като не можете да се справите на нивото, на което очакваме. И така, ние смятаме, че това е още една много силна страна. И последното, което съм се отбелязал, е за регионите. Ами, всичко, което се отнася до системите, в зависимост от институционалните а, начини на функциониране, а, това се случва или на централно, или на регионално ниво за акредитиращ орган имам предвид. Обикновено това се прави на регионално а, ниво. Разбира се, възможни са различия. Или да има по един акредитиращ орган на регион. Тук няма готови рецепти. зависи от институционалните аранжименти във всяка държава членка. Благодаря. Благодаря ви. В следващите седмици Ян ще ще работиме с цел да можем да се гласува този документ във водещата комисия, но разбира се, това е предположение. А, може би ако трябва да се отложи, ще го отложим, но за колегите, които искат да работят по-тясно, те по-тясно сътрудничество с докладчика, правете го. Правете го още от сега, не чакайте да бъдат внесени измененията, за да го направите. Ян. Само няколко забележки, които да отправя към комисията. Може и да греша. Но имам чувството, че всъщност ви отваряте котията на Пандора. Като предвиждате няколко акредитиращи органи. Много ви моля, слушайте ни, ни дръжте в течение, защото ако има повече от едно, един акредитиращ орган, просто може да настане безумно бъркотия. Наш... Едно е до има е, една за държавата членка, вие казвате по един в е, е, общ за федералните държави, но когато почнете да говорите за региони, навлизаме наистина в риск. Фан, Нистелберг. Въпросът ми е каква е позицията на нашата комисия по регламента. Може би трябва да поканиме докладчика от е, бюджетния контрол, за да обсъдим нещата тук, защото струва ми се, че наистина трябва да имаме един открит е, е, дебат по този въпрос. Сега аз ви предлагам следното. Този финансов регламент е от огромно значение за бъдещата кохезионна политика, защото а след като се приеме и влезе в сила, той има пряко въздействие върху кохезионната политика, която ние ще трябва да предоговаряме в бъдещите години. И наистина трябва да имаме една много задълбочена, едно много задълбочено обсъждане. Така, ние наистина може би трябва да имаме едно изваредно заседание, защото вече нали, сме направили графика до края на до лятото, но наистина а, може би и комисията, може би някои държави членки, просто наистина нещата трябва да станат ясни. Не защото сме против, но просто защото искаме да разбереме какви точно са нещата и това е от огромно значение. Така че съм сигурна, че всички ще участват в цялата работа и че под ваше ръководство ще има дискусия. Благодаря на комисията. Надяваме се, че всички коментари, всички становища и всички възражения или съмнения, които бяха изразени, ще бъдат взети и предвид и да се така да се ем, разграничи начина по който функционира ОСП от кохезионната политика. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Евро... Европейския широколентов достъп на Сабина Верхайн и Сабина искат след това и докладчиците да вземат дума. Благодаря благодаря на докладчицата в Сянка за отличната работа, която са извършили. Преди да ви представя проектостановището, в алинея 4 и 5 има проблеми свързани с превода. Мисля, че в английската версия нещата са по-изчистени. В румънската, например, има някакви проблеми, но аз няма как да го проверя. В оригиналната версия има някои термини, които могат да бъдат тълкувани двусмислено. Председателката моля тихо да напускате залата, тези, които желаят да го направят. И така, в моето проекто становище говоря за широколентовия достъп по отношение на регионалните потребности. Съсредоточила съм вниманието си върху някои аспекти, на ваше разположение съм за допълнителни разяснения, но смятам, че след измененията и дискусията текста ще бъде доусъвършенстван. На първо място трябва да се признае, че става дума за универсална услуга – е, трябва да се осигури пълно покритие и ако Европа иска е, да е, остане конкурентоспособна за дълго време. И много от селските райони са пропуснати в това отношение, защото там населението е по-малобройно, но с бързото развитие на широколентовата е, е, система, това е, трябва да се промени. И това може би е възможност и за някои предприятия да се установят в подобни райони. Това всъщност е някои от елементите на стратегията 2020 година. И трябва да се гарантира такава мрежа и в селските райони, така че широколентови интернет да се ползва навсякъде. И то на разумна цена. Трябва да а, а, се а, заличат последните бели петна и наистина широколентовия интернет е а, универсална услуга, подобно на водоснабдяването и електри... електрификацията. Ще спомена също така и опростяването, защото инфраструктурата трябва да бъде опростена. Като по-бързо се извърши това und eine flexible Mittelbereitstellung innerhalb der jeweiligen е, Трябва също така да се е, предвиди опростяване на програмите, По отношение на Европейската инвестиционна банка, тя предоставя е, средства и смятам, че трябва да бъдат насърчавани проекти в публичния и в частния сектор в селските райони. Там, където няма достатъчно много производство, предприятия и трябва да бъдат стимулирани местните и регионалните органи да инвестират, да насърчават подобни инвестиции и установяване на производствени мощности в тези райони. Така че трябва да се намалят разходите за инфраструктура. Да се използват оптични кабели и тази система позволява и сътрудничество между обществения и частния сектор – Днес трябва да се търсят, да се намират и нови е, типове е, инвестиции. Смятам, че е, програмите, които се прилагат в тази е, сфера, са подходящи е, по отношение на широко лентовия интернет. Смятаме също така, че тези програми понякога обаче са свързани с правна несигурност в някои от държавите членки и това трябва да бъде решено. Така че да бъдат насърчавани инвестициите. Както ви казах, подобна правна несигурност е спирачка за инвестициите. Трябва да се обсъдят възможностите за правно упростяване в тази сфера. Освен това, тази услуга трябва да бъде съобразена с новите потребности да се използва нов модел – да се обмисли възможността а, новите а, подробности да се предоставят а, мрежи за достъп от ново поколение. Както а, казах, трябва да бъдат ясно определени целите Знаем също така, че електронното управление трябва да бъде, да има възможност да бъде използвано и в тези райони. По отношение на широко лентовия интернет са необходими мобилни услуги, Както споменах, новите технологии, ново поколение, свръхбързи мрежи, това трябва да бъде включено в основните насоки. Знаем, че не е възможно навсякъде да се инсталират подобни мрежи. Затова трябва да се насочим към новите поколения и мобилните мрежи. И трябва също така, когато се осъществяват е, някакви инфраструктурни дейности, да бъдат включени и оптичните кабели в тези инсталационни дейности. Там, където е възможно, трябва да се премине към а, такава технология чрез оптични кабели. Разбира се, подчертавам значението на достъпа до е, широко лентов интернет от е, нови, ново поколение, е, създаващо най-добри възможности за технологично развитие. Това в общи линии сега разчитам на въпросите, които ще зададете и да чуем становището и на докладчицата Сянка. Следващия оратор, благодаря. Благодаря на докладчика. Съобщението на комисията описва сегашното положение с широко лентовия достъп. Наистина, за селските райони навсякъде в Европа това е изключително важен въпрос. Но разбрахме, че има някои райони, в които лекарите, архитектите, кметствата не могат да работят ефективно, защото не разполагат с тази технология. Не е достатъчно разработен и въведен широколентовия интернет. Така че трябва да осигурим пълен достъп до тези услуги на тези места. В съобщението на комисията се посочва за проблем с освоемостта. Тук има връзка между тези два доклада. Знам, че в Германия, в някои общини, Е, подобна инсталация изисква е, значително участие от страна на дънакоплатците. Дали е, това е неутрална технология? Äh, setzen. Ich glaube, hier muss man tatsächlich überlegen, ob man. Дали а, äh, оптичните кабели са най-доброто решение или има други по-ефективни э, средства? Не изключваме и сателитните връзки. Дали комисията не трябва да изиграе една по-проактивна роля в е, предложенията си. Защото трябва, не трябва да пропускаме и така наречения електросмог. Това е също проблем с който Европейския съюз трябва да се занимае. С съответното участие на комисията, която да направи оценка за опасностите за човешкото здраве. Благодаря ви. Благодаря. ich die wesentlichen Punkte erfasst, äh, die es darum geht. Ich teile voll Ihren Ansatz. Споделям напълно е, вашата гледна точка. По същество, е, ние изключваме някои зони, ако нямат пълноценен достъп до широколентовия интернет. Е, в Финландия, например, е, това не, не е така, защото там се използват различни технологии, но в Германия и в Великобритания, наистина като че ли имаме 20 години закъснение. Напълно възможно е нещата да се развият в правилна посока и да се стигне до значителен процент на покриване. Наистина това е универсална услуга, но трябва да се обмислят и възможностите за подпомагане на тази дейност. И средствата трябва да бъдат инвестирани в устойчиво решение. Не знам точно в какви технологии това да стане, но решението, което да бъде финансирано от Европейския съюз, трябва да отговори на стриктни критерии. Всъщност доста добре съм запозната с този проблем. Дори около Берлин трябва да водим истински битки, защото доставчиците на тази услуга не правят достатъчно конструктивни предложения. И има цели райони, които не могат да получат достъп до нищо. И а, трябва да се инвестира, особено ако прибегнем до европейски средства, в едно устойчиво решение. Разбира се, че има риск, а, а, а именно а, това решение да бъде скъпо. Äh, И достъпа трябва да бъде гарантиран на всички, независимо от цената на тази връзка. И идеите, които изложих тук, са включени във вашия текст, но все пак той е ограничен. Трябва обаче някои е, аспекти да бъдат подсилени, така че нещата да бъдат по-ясни. Сега, доколко могат да останат частни тези мрежи или трябва да се предвиди и публично участие и публичните органи да поемат част от отговорността за функционирането на тези мрежи? и съответно на печалбите. Е, дали е, може да се сравни тази услуга е, с водоснабдяването, да речем, и да се види какво да се направи с слабо населените райони. Наистина, там където няма достъп до тази услуга, се забавя развитието. В Ирландия е, доколкото знам, също има значителни проблеми. Е, но ние трябва да се опрем на натрупания опит и да намерим съответното решение. Е, трябва да видим също така какво ще се свърши в другата компетентна комисия, и ние трябва да наблегнем на регионалните аспекти. Благодаря. Имаме четири желащи да се изказват и още две е, точки, а трябва да приключим 6 часа, така че много, много ви моля да се придържате към времето, с което разполагате. Господин Де Анджелис, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Този достъп наистина може доста да допринесе за економическото възстановяване, особено в селските райони. Важното тук а, са техническите, технологичните иновации, отворените, конкурентоспособни мрежи, които се осъществяват и с публично участие. Мисля, че това е най-добрата гаранция за развитието на широколентовите мрежи. Искам да подчертая някои важни аспекти в тези проекти, свързани с този достъп. За да бъдат по-конкурентно способни, не трябва да забравяме, че трябва да бъдат преодолени някои закъснения и пречки е, и да се е, постигне всичко това по пътя на иновациите. Сега имам четири въпроси. По отношение на конкуренцията, трябва, може би, да получат предимство отворените системи, а не монополната ситуация, пълен достъп също така за всички нови инвеститори това за е важно и за оптичните кабели, за да се свият разходите за окабеляването. Освен това, потребителите трябва да се ползват от конкурентно способни услуги и трябва да се обсъди въпроса и с поделените разходи между някои държави членки. И в заключение искам да кажа по отношение на пълното покритие, че не можем да оставим извън това развитие селските региони. Трябва да им се предоставят повече ресурси, особено на средните и малки предприятия. Please be short, I shall be. Thank you very much. Um, I think Sabine uh, summarised the whole situation very well. And in the broader sense, if we are to achieve our 2020 uh, targets,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 Териториалните аспекти на регионалната политика са от огромно значение, но целта е да можем да останем конкурентоспособни и дори а, да бъдем лидери в много области. Това е възможност обаче само при едно по-тясно сътрудничество. Сътрудничество, интегрирано интеграция и Е, конкурентоспособност. Е, за това обаче е необходимо да е, е важно и необходимо да разполагаме с широколентов интернет. Що се отнася до връзките чрез кабели от оптични фибри. Да, те са от огромно значение за а, далекосъобщенията и смятам, че те също трябва да бъдат в центъра на нашето внимание много повече, отколкото бяха до сега. Благодаря, Лембърт. Сабина, искате ли да направите едно обобщение? Благодаря. Благодаря, благодаря за предложенията. Ламбърт. Да, ние говорихме с е, сателитната технология, просто тя е, не беше включена в е, текста поради липса на място, но ще включим отново тези технологии в текста защото сателитите са не, не, необходими за покриване и разширяване на широколентови обхват в по-далечените региони. Що се отнася до електросмог, това е едно отлично решение, защото няма електромагнетично излъчване е, и ще бъде отлично решение за прекалено чувствителните на този вид е, е излъчвания хора. Но, разбира се, ще трябва обаче да бъде построена една много плътна мрежа, която трябва да бъде развита, за да може да бъдат обслужени и хората, с, които имат някакви проблеми. Благодаря за всички предложения, които бяха направени. Смятам, че наистина ще постигнем един широк консенсус. Благодаря ви. Срока за внасяне на решение е 24 март, 12 часа. Това ще бъде четвъртък, доколкото разбирам. А сега имаме и още две становища. От вас зависи дали ще успеем да ги разгледаме. Едното е приоритети за енергийната инфраструктура, господин Зелер и тримата докладчик в докладчици в сянка, така че много ви моля, наистина, бъдете колкото се може по-кратки. Благодаря, госпожо председател. Ще направя всичко възможно, за да говоря сравнително кратко, макар че въпросът е доста комплексен. Говорим за едно съобщение на комисията. Както беше казано и в предишния път, а, имаме да разглеждаме приоритетите за развитие на енергийната система в Европа. Знаем, че енергетиката е, е една от най-важните теми за Европа и не само за Европа, особено във връзка с най-актуалните развития в тези части на света. Комисията по промишлеността проведе дебат миналата седмица и ще има и през май. А, и ще има и след това, тъй като през май се гласува. А ние трябва също така да сме провели гласуването по своето мнение, за да можем да вървим в, в, в в крачка и в случая мисля, че това е много важно. Що се отнася до темата, започваме, разбира се, веднага да говорим за а, целите 2020, 20, дела на а, възобновяемите горива, какъв трябваше да бъде 20% в Европейския съюз, дори се искаше да се стигне до 30% намаление. Енергийната ефективност също така би трябвало да се увеличи с 20%. Всичко това са много амбициозни цели от които обаче все още сме доста отдалечен. Едно основно, една основна предпоставка е да се разшири и поднови електроразпределителната електропреносна мрежа в Европа, тъй като има държави членки, в която тя наистина е много устаряла. Три са основните е, неща, които трябва да се направят. Анализ на ситуацията. Да се види какви са, какво е търсенето, на какъв вид е, източници е най-голямо търсенето и съответно как, да преценим какви трябва да са мерките, които трябва да предприемем а, за да подпомогнем, стимулираме подновяването, реконструкцията, модернизацията на електропреносните мрежи в Европа. А, това е работа и на нашата комисия по отношение на а, одобряването на съответните промени а, и финансирането на проекти, които да осъществат тези промени, доста често са национал, на национално ниво се решават. И а, тази разпокъсаност може да доведе до неголяма ефективност на работата. за подновяването, модернизирането на енер... електропреносните мрежи в Европа а, ще струват половината от сумата, която може на която се, бе, се предвиждаше за а, а, а, изграждане на нови мрежи без подновяване на старите. Трябва просто да се осигурят достатъчно ресурси, които може би да бъдат а, изтеглени от други области. Комисията прави някои свои предложения в тази насока. Източниците за финансиране трябва да бъдат добре координирани и вътрешния енергиен пазар трябва да бъде доразвит. Това, което може да се каже, поне за момента, е, че на регионално и местно ниво властите трябва да бъдат ангажирани. Примерно, а за издаване на разрешителни а, за, строи, за строеж или а, за изграждане на електропреносни мрежи. Разбира се, че а, економисването на енергия може да се различава значително от район до район в съответствие с климатичните специфики. Понякога а, има доста голяма съпротива от страна на фермерите, да кажем, които не желаят да се, да се монтират вятърни турбини в техните земи или около техните земи. И поредица от такива протести могат и се случват. Също така, знаете, че доста често се сблъскваме с, противостоенето на а, прокопаването на някакви а, подземни канали за полагане на тръби, а, просто защото ще бъде развалена природата, пейзажа наоколо в съответният район. Когато подготвяхме тези предложения, аз се сблъсках и с някои, форма, някои формални а, трудности, тъй като това е доста сложен въпрос – И освен това, трябва в 1500 букви да успеем да вкараме това, което искаме да кажем по тази наистина сложна тема. Затова искам да благодаря на а, своя екип за огромните усилия, които дон, а, вложиха, а, за да се сведе или концентрира в 6 основни а, точки този огромен материал. Аз съм сигурен, че много неща още могат да се направят и очаквам с нетърпение да чуя от уважаемите членове на тази комисия такива предложения. Регионалната гледна точка също така ще трябва да се вземе предвид при изграждането и използването на новите енергийни системи. Скъпи колеги, има 7 човека, които искат да говорят, а имаме още едно мнение а, за днес да чуем, така че не знам как ще стане. Освен ако не се ограничите до една минута за всеки един от вас. И така. Първия Eh, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда колкото се може по-кратка. Благодаря на господин Целер. Поздравявам го за свършената работа, в която са включени всички от, значи, аспекти, които според мен имат голямо значение, но струва ми се, че трябва да включиме и още някои въпроси, обаче. Първо, да се отчетат географските специфики, примерно остро, островните територии, които изпитват огромно, огромни проблеми. Трябва да има общоевропейска стратегия за по-голям енергиен микс и да се насърчават е, альтернативните източници, възобновяемите източници, за да, за да имаме наистина колкото се може по-широка избор. Европейската Европейска банка трябва, разбира се, да финансира и проектите, които е, ще доставят енергия на всеки град, на всеко село и същевременно сътрудничеството. Да, сътрудничество, да, но трябва да има и задължителни цели, било то регионални инициативи, регионални платформи и други. Четвърто, би било редно да поискаме от комисията създаване на някаква система за насърчаване или за възнаграждение на регионите или държавите членки, които ам, насърчават или а, инвестират. Благодаря още веднъж на господин Зелер за отлично свършената работа, Рика Ваня. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика за отлично свършената работа и отличната основа за този доклад. А, по този начин ще се наблегне на ролята на ролята на кохезионната политика ще бъде и ще се е, подчерта и наблегне на ролята на енергетиката и енергията за постигане целите на стратегия 2020. Струва ми се, че генерирането на, мед, на създаването на местни източници на енергия, тяхното експлуатиране, експлуатиране е от огромно значение. И мисля, че това трябва да бъде подчертано. Енергийната ефективност, която споменахте, господин докладчик, трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Градското измерение, градовете, метрополите трябва да бъдат в центъра на нашето внимание и на тях трябва да им бъдат спуснати цели за енергийна ефективността. А що, що се отнася до финансирането? Финансирането трябва да бъде чрез регионално финансирането на селското стопанство. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Има тук един пропуск, според мен по отношение на регионалния подход. Как да се е, разпредели финансирането между централизираните и децентрализираните мрежи? Да се финализират тези мрежи чрез е, съответните средства. Наистина бих е, смятам, че първо трябва да се е, види къде се намират е, възобновяемите енергийни източници. И това е единствения начин максимално да се използва този ресурс. Също така стоят и въпросите с складирането на тези енергийни източници. Впрочем, зелените бяха направили едно предложение за централизираните и децентрализираните мрежи и въздействието върху регионите на този подход. Важно е наистина в този контекст да се види къде ще се включат структурните фондове. Смятам, че именно така трябва да се подходи, за да се използва най-правилно тези, този фонд. Благодаря. Да, стратегията 2020 трябва е борба срещу бедността. Има ново предизвикателство. Трябва да се работи много и по отношение на жилищата. 40% газови парникови емисии имаме при сградите, така че трябва да се работи усилено по отношение на санирането на сградите. По отношение на финансирането трябва да имаме едно по-дългосрочно по-дългосрочна гледна точка, дрека да бъдем по-амбициозни Европа трябва да бъде амбициозна по отношение на енергийната ефективност. И аз правя следното предложение да се направи специален фонд, фонд енергийна ефективност. И нека различните а, а, донори да се включат, така че да създадем нещо, което бързо да действа. Освен това, мена на добри практики е нещо, което липсва по отношение на енергийната инфраструктура. Да не забравяме и а, лостовата роля на градовете. Така че пряката връзка между градовете и финансирането трябва ясно да бъде посочено тук. Благодаря ви. Thank you, Madam Chairman.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 след влизането в сила на Лисабонския договор, особено с оглед на последните изказвания на комисаря Тингер, наистина това би трябвало да бъде средство за осъществяване на целите 2020-2020. И инфраструктурата е материалната база за пренос на енергията. Освен това се предоставя и альтернатива за избягване на зависимост от Русия, енергийна зависимост от Русия и избягване на кризите. Например, кризата от Северна Африка. Инфраструктурата също така може да постави привилегировано е, положение европейските граждани, а не многонационалните компании, които имат достатъчно силно влияние, включително и тук в парламента. Също така трябва да се предприемат общи критерии и по този начин да се избегнат катастрофи е, и аварии. Да, да не припомням е, Фукушима или в е, Мексиканския залив. Всичко това трябва да бъде включено в текста. Благодаря. Следващия оратор, Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя господин Целер. По втора точка искам да кажа обаче няколко думи. Защото трябва да се постави ударението върху сътрудничеството между регионите. И това трябва да придобие конкретна форма. Аз имам предвид а, Дунавската стратегия по-специално. И мисля, че доста абстрактно са представени нещата, четейки как са формулирани тук. Според мен трябва тази стратегия да се включи по-конкретно трансграничното сътрудничество. Комисията трябва да направи предложение. Позволявам си е, да внеса изменения именно в тази посока, така че текста да не бъде толкова абстрактен, а да се конкретизира. Е, следващия е, господин Влас. Влашек. Председкиня, е, госпожо председател правя прото... Само няколко думи, за да допълна дебата. Говорим за енергийни инфраструктури, но не трябва да събравяме планиране, наземното планиране и трансграничните проекти. Основните параметри на енергийната ефективност – бяха споменати, но е, в крайна сметка по-добрите мрежи ще доведат до по-малко загуби и процеса на планиране, отпускането на разрешение. Всичко това трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Много се каза за възобновяемите енергии и аз наистина считам, че колкото повече са не обновяемите източници на енергия, толкова по-добре и Япония е едно красноречиво доказателство за това. Но, Що се отнася до енергийната ефективност, нищо по-добро от това и нищо не е по-спешно. И наистина и регионалните, и националните, и европейски, и европейските ам, съответни органи трябва да е, изработат критерии и да поставят е, цели, било то за сградите, за, за градовете, за транспортите и да се наблегне на възобновяемите източници на енергия, както казах. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, скъпи колеги. разполагах само с а, място да а, включа хиляда знака а, в моя доклад и наистина разполагах, раз, разполагах с а, много ограничено пространство, много ограничено място. Разбира се, комисията, сега вече комисията трябва да а, разчете и а, направи списък на приоритет, приоритетите, свързани с енергийната ефективност. Разбира се, трябва да се отчитат и регионалните специфики, регионите, а, където а, слънце, слън, където има повече слънце, региони, които са а, по, по-скоро къде по-скоро може да се разбива вятърната енергия. Е, разполагам само с 30 секунди, да, за това няма да, няма да продължа, но чакам вашите изменения. Сроко е 24 март 12 часа. Господин Шикерски. Много ви моля, още сега кажете кой иска да вземе думата, за да можем да разпределиме времето. Господин Шикерски, имате думата. Комуникав Шикерски. Става дума за едно съобщение на комисията относно ОСП до 2020 година подготовка за бъдещи предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, ресурси и териториалния баланс. Не става дума значи, само за ОСП. Целите на ОСП са записани в Римския договор Става дума за продоволствената безопасност и сигурност, достъпни цени, е, заетост на селските стопани и така нататък. ОСП се промени многократно, мина през, мина през различни етапи. На времето ОСП освояваше 75% или за ОСП се разходваха 75% от бюджета на Европейския съюз. В момента тези средства са не повече от 40%. Спомняте си, че разпределението се се правеше на основата на историческите е, разпределения, на основата на цифри от 2000-та година. Между, междувременно обаче нещата се промениха. Многократно а, бе проведена намеса, имаше намеса на сълскостопанските пазари. Тази намеса се оказа неуспешна. Селското стопанство и селскостопанските продукти са особени, специфични видове продукти, тъй като тяхното производство се извършва на открито. Затова а, и, ние трябва да имаме а, по. А, по-специфично отношение към целия този отрасъл. Нека не забравяме, че доходите на селските стопани не надвишават 50 до 60% от доходите на друг, средните доходи е, в другите отрасли. Е, част от тях е, са, се дължат на помощи, т.е. и в старите и в новите държави членки проблемите са огромни. Свидетели сме на обезлюдяване на отдалечените селски райони и на застаряване на населението. Селското стопанство това не е, това не е само култивиране, това не е само обработка на земята и произвеждане е, на продукти, това е и поддържане на околната среда. През 2008 година бе, бе извършена равносметка на състоянието на ОСП и след е, това стана ясно, че има известни проблеми и че трябва да бъдат предприяти съответни действия. Бяха очертани и насоките за развитие на селското стопанство а през ноември 2008 година комисията публикува докладта и комисията и Комисията по селско стопанство в момента подготвя по заведение, подготвя в момента един отговор на доклада и становището на комисията. Аз разгледах тук различните документи на нашата комисия. Е, целта ми е в първата част да опиша проблемите и пропуските и в селското стопанство, но може би ще ви очуди това, че аз споменавам селското стопанство като, на, на, като насърчаване и като инструмент за економическо развитие. Нека не забравяме, че някои региони се сблъскват с огромни проблеми, докато в други развитието е се увеличи с 200%. Насърчаването трябва да бъде в, по посока на биологично е, разнообразие, управление на горското стопанство, благосъстоянието на животните и разбира се устойчиво е, развитие на основата на познание и научни изследвания. Всичко това ще доведе до по-голямо сближаване економическо, социално, териториално. В втората част на моя доклад наблягам на разнообразието в селското стопанство, в земеделието, преките помощи, които спомагат за развитие на някои отресли. И необходимостта да се опазват, да се опазва почвата, възобновяването на почвата. Смятам, че изтече времето на така наречените исторически помощи. Крайно време е да се съобразиме с новите условия и да се придържаме към нови критерии. В следващ, в следващата част на моя доклад е, описвам спецификата на европейското земеделие. Има много малки стопанства, които обаче е, създават е, обществени блага и за това трябва да се, да се предприемат специфични мерки за подпомагане на тези стопанства. Трябва да се насърчи предприемачеството, за да се осигури жизнеността на тези стопанства. По този начин ще осигуриме и разнообразие, и различни мащаби на производството и ще е, дадеме възможност за развитие на различни качествени продукти, особено тези, които имат е, по-специфични изисквания. от е, селското стопанство това са храни, продоволствие, но това е и, и производство на суровини за промишлеността, в, в, включително и развитие на така нареченото нематериално богатство, култура, традиции, както и регионалните продукти, които дават, които позволяват развитието на отделните региони. Всичко това под втория стълб. Споменавам също така и критериите за сближаване по втория стълб, тъй като инфраструктурата, развитието на инфраструктурите в селските райони, включително и всекакъв вид друга инфраструктура са от огромно значение за задържане на населението в тези региони, така че втория, втория, втория стълб трябва да покрива един по-широк спектър от проблеми, не само екологичните критерии. но екологичните критерии трябва да се комбинират с всички други аспекти на развитието на селските райони. И на последно място споменавам тясната връзка между ОСП и политиката на сближаване. Тези е, две политики се е, препокриват и се е, пресичат в някои аспекти е, трябва да има много по-голяма синергия между тези две политики, отколкото е, в е, миналото. И знаеме, че целите и предизвикателствата са много големи и важни, за да могат нещата да се развият сами по себе. Бих искал да поздравя докладчика за това, че толкова кратко и синтезирано представи нещата. Сега, а искам да ви запозная с мнението на групата на социалистите и демократите. През 2020 ние трябва да посрещнем предизвикателствата по отношение на храните, териториалното развитие. Това са цели за производство на храни, които са а, конкурентоспособни и се произвеждат в жизнени стопанства. Териториалният подход също е много важен по отношение на отглеждането на храни. Трябва да се преразпредели а, финансовата подкрепа по един по-добър начин между производителите и освен това а, трябва да се поставят на равни начала а, храните, които се внасят в Европейския съюз и тези, които се произвеждат тук. Нашата политика позволява на селското стопанство във всички части на Европейския съюз да се развива но а, по втория стълб а, някои от а, фондовете не се разпределят, а, защото не са постигнати някои от критериите в някои от районите и териториите. Тук бих искал да спомена, че може и трябва да се повиши полезността на застраховат картелите и застрахователната политика в сферата на селското стопанство. Трябва да бъдат установени и използвани механизми, които а, да окоръжат хората а, да а, се е, преместват в провинцията не само като фермери, но и като доставчици на услуги, за да може така да се повиши динамиката на а, с, живота в селските райони и да бъдат задържани нези, които а, все още работят земята. Да, заповядайте. Благодаря. Е, госпожо председател. Аз също поздравявам е, докладчика, господин Шикерски, за, този, за това становище, но искам да припомня някои елементи, които смятам за особено важни. След като говорим за бъдещето на ОСП, е, използването на системата, за, на, на фондовете и директните, директното подпомагане е, съгласно проблемите, с които се сблъскват производителите. И трябва да се разгледа това на регионално и местно е, равнище, особено консултантската дейност. Е, тези съвети в земеделието са особено важни и играят е, своята роля за резултатите. Трябва да се определят и приоритети. Друго важно нещо е, и това е посочено в доклада, впрочем, да се запази критерия кохезионност и връзката между ОСП и кохезионната политика. Когато се говори за околната среда, трябва да се постигне баланс между това, което се предвижда за околната среда и за развитието. Ерика има думата сега. Ensinnäkin on tärkeää korostaa maatalouden ja maanviljelyn alueellista меркитоста я как е Искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Наистина много а, важно е да се обърне внимание на селските райони. В Европа трябва да е възможно да се развива устойчиво замеделие и което да носи нещо и за стопанина, за производителя и то да, да бъде трайно във времето. А, положението ние имаме нужда от осигуряване на повече възможности за съфинансиране в бъдеще. трябва по втория стълб да се увеличи финансирането на а, зелените а, производства и технологии. Всичко това се отнася, разбира се, и до малките фамилни стопанства. Те са изключително важни. И сега последният оратор. Госпожо председател, Мог, бих искал съвсем накратко да благодаря на господин Шекерски за изключително детално а, формулираното мнение. Много се радвам, че той подчертава нееднократно значимостта на териториалното измерение и втория стълб. Ние не желаем а да бъде да настъпи масово а, излизане на хора и бягство от провинцията. Напротив, благодаря ви много. Нещо искате ли да допълните? За половин минута. Аз споделям а, тези мнения, които бяха казани тук. А, и аз ги бях включил първоначално, но ето, че се наложи да бъде съкратено всичко. От регионална гледна точка трябва да бъдат разглеждани нещата и да се подхожда към тях. Също така съм съгласен с трансфера на ноу-хау и иновации. Zwiększyć 80-80%, a że w Europie i w świecie jeden miliardów ludzi jest niedożywionych, в Europie 40... 80% трябва да бъде увеличението на, зем... на производството на храни в Европа. А, това е сериозен проблем и се обръщам отново с благодарност към всички колеги, които допринесоха за развитието. 24 марта на обяд е крайния срок за предоставяне на предложения за изменения. С това искам да а, закрия общото ни заседание и остава заседанието на координаторите следващия половин час. И тъй като ще имаме гласуване утре, моля ви се не си забравяйте картите.